Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, allen ein herzliches Grüß Gott. Преди всичко искам да ви поздравя с добре дошли. Да ви поздравя също и за присъствието и сряда след обед момент, в който сградата почти опустява. Предстои и лятната вакансия и това прави още по-ценно присъствието ви тук. Това е най-първото заседание на нашата парламентарна комисия – и трябва да свикнем с обстановката, с начина на работа. Искам да благодаря и на преводачите. Както забелязвате, превежда се на много езици днес. Предложен ви е проект за дневен ред. Не виждам възражения, за това проекта се приема. По-нататък, точка 2, съобщения. Много ми е приятно да видя тук и Гретхен от Европейската сметна палата, отдавна се познаваме, господин Лазарос Лазаро също и Мартин Вебер от Европейската Сметна палата също. Господин Гретен първо за първото представяне. Благодаря, госпожи и господа, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви за отправената към мен покана. Клаус а, Лене а, не може да присъства днес и затова от негово име ще представя Европейската сметна палата. Може би ще е доста по- дълго изложението ми. След 12 години работа господин Лазарос Лазаро ще поеме работата по годишните доклади и ще го виждате много по-често. Господин Мартин Вебер също е тук. Него също ще виждате по най-различни поводи. И така, още веднъж искам да ви благодаря за поканата и Лазарус Лазаро също ще каже няколко думи за годишния е, доклад, който ще бъде представен на 8 октомври. Тогава веднага давам думата на господин Лазаро. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия, още в самото начало искам да ви поздравя за успешното ви представяне на неодавнашните избори за Европейски парламент. Поздравявам и вас, госпожо председател, за избирането ви на тази длъжност. Както посочи и колегата ми, за нас е голямо удоволствие да участваме в днешното заседание на вашата парламентарна комисия. Ние продължаваме да сме все така а, ангажирани в а, сътрудничество с вас и подпомагането а, в процеса. началото на октомври ще идва много по-често, заедно с председателя на Европейската сметна палата, господин Лене. Ще а, представяме годишния доклад. Аз съм а, председател на пети състав на Европейската сметна палата. Вече шеста година отговарям за годишния доклад. Ще продължим е, сътрудничеството си на 8 октомври, както вече беше казано, ще представим пред е, парламентарната ви комисия своя доклад. Както ви е уведомил господин Лене, председателя на Европейската сметна палата, в момента ние обсъждаме е, евентуална промяна на нашия подход към одитите съвместно с Европейската комисия. Е, искаме да преминем към един удостоверителен метод. Тоест, вместо ние да правим е, подбора за извадката, в която да бъдат включени крайни бенефициери, ние насърчаваме комисията да внесе известни корекции в системата за контрол. Right, и ако бъдат е, изпълнени всички необходими условия, то а, е, тогава ще можем да залагаме в по-голяма степен на извършеното от одитните органи на държавите членки. За това е, ще можем в по-голяма степен да използваме документните а, проверки и а, евентуално а, да извършваме повторно а, проверки, а, които вече са били извършвани от а, одитните органи на държавите членки. Смятаме, че този подход ще намали а, необходимостта от а, средства за одити на съответствието и това ще освободи повече средства за а, одити на изпълнението. От до година ще представяме отделен годишен доклад за постигнатите резултати в изпълнението. Това е част от а, коригираната процедура и разбира се, с а, а, удоволствие ще изслушаме и вашите становища и ще обсъдим вашите предложения по теми, които представляват интерес за вас. Проектът, разбира се, ще се развива и усъвършенства във времето и се надяваме, че ще стигнем до етап, в който ще можем уверено да кажем, че докладът дава своя принос. В заключение искам да ви благодаря още веднъж за поканата да присъстваме и участваме днес в заседанието и ще се видим отново през октомври, когато е, ще представим годишния доклад за 2018 година. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за любезните думи. През е, октомври ни предстои е, задълбочена дискусия по годишния доклад – сега искам да дам думата на господин Мартин Вебер. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, колеги от секретарията на парламентарната комисия, след встъпителните думи на Анри Гретен и Лазарус Лазаро, искам да ви представя обща информация за нашата институция и дейност. Първият въпрос, разбира се, е как можем ние да ви помогнем в работата, която ви предстои. Вие, като членове на парламентарната комисия по контрол на бюджетите, играете съществена роля в изпълнението на бюджета на Съюза над 140 милиарда евро, които трябва да бъдат изразходвани ефективно, ефикасно, според правилата и в интерес на 500 милиона граждани на Европейския съюз. Това е изключително трудна задача. Ние не сме политическа институция, ние сме техническа институция. Нямаме правомощия за вземане на политически решения, не можем да налагаме санкции върху а, унези, които нарушават правилата и със сигурност не сме най-добре известната европейска институция. И все пак ние имаме един конкретен мандат. Мандатът ни е да извършваме одити. ние сме външния аудитор на Европейския съюз, затова ние предупреждаваме за рисковете, ние даваме увереност и предлагаме насоки за работа. Нашият мандат, съгласно договорите, ни дава възможност да извършваме независими проверки във всички институции и органи на Европейския съюз на равнището на държавите членки, в регионите и по света, навсякъде, където се изразходват средства на Европейския съюз. С други думи, нашите аудитори отиват там, където отиват парите на Европейския съюз. Независимия ни одит се основава на доказателство и ни дава реална представа за действителността. Ето защо, а, чрез нашата работа, ние допринасяме за един по-прозрачен, по-отговорен Европейски съюз, за да могат гражданите да са наясно как се работи и се изразходват средствата. В този смисъл ние и поддържаме доверието на гражданите в Европейския съюз. И нещо най-важно с оглед на вашите задачи, нашите констатации, заключения и препоръки могат да ви помогнат на вас – а и на Европейската комисия, да вземете необходимите решения за преодоляване на слабостите, които ние установяваме в нашия одит. По такъв начин политиката и програмата на Европейския съюз може да доведе до по-добри резултати и да гарантира финансовите интереси. Затова ние играем една уникална роля, защото нашата техническа работа може да доведе до политически последици. По-конкретно за вашата парламентарна комисия, очевидно, вие сте нашия ключов партньор в Европейския парламент. Съвсем естествено се предвижда много тясно сътрудничество между нас. Е, ние имаме екип, е, който е, работи по институционалните взаимоотношения Членовете на този екип ще присъстват на вашите заседания, така че е, да взаимодействаме гладко и да обменяме голям обем информация. Ето защо е отворена поканата към всички членове на вашата комисия и на всички останали. Обръщайте се към нас по всички въпроси, които представляват интерес за вас. Такъв е обичаен и до сега, така и ще продължим и за напред. Редовно ще споделяме с вас нашият график по три месечи за публикуване на докладите. ни и ще ви предоставяме допълнителна информация при необходимост за нашата работа. Предварително ще изпращаме поверително копия от всеки доклад на председателя, на докладчика и на секретарията – още преди публикуването. Готови сме също така неформално с докладчиците да обсъждаме нашите доклади преди да бъдат представени пред парламентарната комисия. Винаги сме готови да присъстваме е, тук, е, да участваме в изслушвания, разисквания и конференции, които имат отношение към вашата работа и работата на други парламентарни комитети. Позволете ми да е, кажа още няколко важни аспекта на нашата работа. Първо, как ние избираме нашите теми за одит. Всеки път, всяка година, ние подбираме темите за одит на основата на анализа на риска, като отчитаме съществеността и актуалността на съответния предмет на одита. Като част от процеса ние се обръщаме към нашите партньори, включително и парламента, да внесат своите предложения. Та се обсъжда от а, а, съвета на председателите на парламентарни комисии под председателството сега на господин Таяни. Винаги вашата парламентарна комисия участва активно в този процес. Тази година имаме около 20 предложения от вашата комисия за а, работната ни програма за до година. Както а, Председателя на Сметната палата информира председателя на вашата комисия. Около 60% от предложенията на парламентарните комисии за 2019 година са прияти и са включени в нашата работна програма. Над половината, както вече казах, от нашата дейност се свързва с отправените към нас предложения от парламента след като колегиума на Европейската сметна палата приеме своята работна програма, обикновено през есента на всяка година, тази работна програма се публикува и се изпраща на Европейския парламент. На тази основа се разработва и график по 3 месечия, в който ние посочваме как планираме да публикуваме всеки следващ доклад. Тази информация ще се изпраща винаги на вас и на вашия секретариат, за да можем да планираме съвместно. Как отчитаме нашите констатации е, от одитите? Имаме различни видове одити и обзори. Те обхващат е, всички функции по многогодишната финансова рамка и различни сфери на политиката. Първо, имаме така наречените одити на изпълнението. С тях ние оценяваме ефективността, ефикасността а, и економическата целесообразност на политиката и програмите. Те се представят в специални доклади. Също така имаме и финансови доклади, доклади за съответствието, при изпълнението на бюджета те водят до декларации за даване на увереност. В тези декларации ние представяме нашето становище по надежността на представените данни, както и законосъобразността и редовността на отразените там операции, както в приходната, така и в разходната част. За европейския бюджет представяме такава декларация за даване на увереност в годишния доклад, а също и в специални доклади, ако е необходимо. Това има значение за освобождаването от отговорност. Е, това е обичайна процедура по препоръка на съвета. Тази година ще представим годишния доклад на 8 октомври. През изминалите две години а, е, ние се постарахме да разширим а, е, своята дейност, а, е, за да отговорим на потребностите от информация. Затова сега вече представяме и описателни, аналитични доклади. Това са а, различни а, обзори а, и конкретни а, прегледи на състоянието, а, които са свързани с актуални теми. Е, в нашите становища е, ние представяме мнението си по е, нови законодателни предложения или актуализирани законодателни актове по молба на други институции. В някои случаи е и задължително ние да дадем такова становище. Миналата година имахме рекорден брой публикации – 44 специални доклади и прегледа и 10 становища, главно по законодателните предложения на комисията за следващата многогодишна финансова рамка. От тогава ние сме ги обобщили в документ, който е озаглавен Кратки бележки от Европейската сметна палата. Как отстояваме финансовите интереси на Съюза? Винаги се стремим в а, а, нашите доклади а, ние а, да се придържаме към фактите и да представяме балансирано а, становище. Ни, в целият процес ние прилагаме а, подход, който не предполага изненади. Това означава, че аудитирания обект винаги има възможност да коментира. Няма законово изискване да бъдат проверени констатациите, но това е редовната ни практика. И когато формулираме нашите заключения и препоръки, те се основават на ясни фактологични констатации, а не на предварителните, които сме установили в процеса на одита. В годишните и специалните доклади практиката ни е, е да ги публикуваме с е, участието и съгласието на аудитираните лица. Това също гарантира справедливост, обективност и балансираност. Искам да кажа няколко думи за финансовите интереси за, на Европейския съюз и борбата с измамите и корупцията. Европейските граждани смятат, че това е сериозен проблем. През 2015 година около 70% от анкетираните от Евробарометър заявяват, че Измамите са често разпространени, 60% смятат, че корупцията е сериозен проблем на институциите на Европейския съюз. Сътрудничим много тясно с ОЛАФ, Европейската служба за борба с измамите и винаги, когато ние установим данни, които водят до подозрения за измама, корупция или друга незаконна дейност, ние съобщаваме а, тази информация на ОЛАФ. През 2017 година а, ние подадохме 13 такива а, сигнала на ОЛАФ. И още три доклада през изминалите 12 а, месеца. Освен декларациите за увереност, а, ние проверяваме и отделните операции, на основата на които се стига до а, тази увереност. Имаме три доклада през изминалите 12 години за, конкретно по темата за борбата с а, измамите и корупцията, във връзка с а, създаването на Европейската прокуратура, дейността на ОЛАФ и по-конкретно ДДС измамите при електронната търговия и положението в областта на кохезионната политика. Какви са стратегическите приоритети на Европейската сметна палата? Редица промени настъпиха през последните години в съответствие с стратегическите приоритети, прияти от нашия колегиум през 2017 година за периода 2018-2020. През последните три години, както вече беше казано, ние променяме общия си подход към общите декларации за даване на увереност, защото бихме искали те да дават по-добра и по-пълна информация в средносрочен до дългосрочен план. Искаме да преминем към един удостоверителен подход – там където разбира се е, това се допуска от международните е, одитни стандарти. На практика това означава, както чухте, ние няма пряко да извършваме одит, а ще разчитаме на извършените проверки и одити от е, аудитираните лица и на основата на информацията, която Европейската комисия събира от държавите членки. Пилотно провеждаме е, този подход е, в областта на кохезионната политика. Също времено обръщаме по-голямо е, внимание на оценката на резултатите от изразходването на европейски средства, като например економическото и финансово управление, сигурността и отбраната – обръщаме е, внимание на унези области, в е, които Европейския съюз е регулатор, като например качеството на въздуха или правата на пътниците. Е, след приемането на нашата стратегия за периода 2018-2020 година, започнахме да извършваме по-голям брой проверки на изпълнението, от когато и да е било. И ще имаме отделен годишен доклад за изпълнението, който ще бъде публикуван до година. Имаме и голям брой инициативи за активизиране на усилията за популяризиране на нашата дейност, за да можем да достигнем до аудиторията първо по активно работим по популяризирането на нашите доклади в Европейския парламент. През 2018 година имаме общо 133 представяния пред, национал... пред комисиите на Европейския парламент, 65 в съвета и 50 в национални парламенти. Също времено Укрепваме нашите е, връзки с медиите. 2018 година е, ние приехме 76 съобщения за е, печата и над 20 кратки информационни бележки за медиите. Инвестираме и в социалните медии и нашите усилия са възнаградени. Отрои се нашето присъствие в медиите онлайн през 2018 година – и е, това далеч е, не се дължи само на количествени причини. Ние сме донесли екземпляри от е, нашия отчет за дейността за 2018 година. Можете да го видите и в интернет. Може да се абонирате за него по всяко време. може би ще бъде полезно за вас да проверявате нашия примерен график за публикациите, т.е. какво предстои да се публикува и какво се планира за следващите няколко месеца. И в заключение искам да кажа, че се надявам да съм изяснил някои важни аспекти на нашата работа и може би съм ви заинтригувал. Ще очаквате с по-голямо нетърпение нашите доклади. Надявам се е станало ясно посланието ми, е, че Европейската сметна палата е уникална институция, макар и техническа, последиците от нейната дейност са политически. Затова то има значение и за вас, пряко избраните представители на гражданите. След лятната вакансия с нетърпение очаквам нашето тясно сътрудничество и плодотворно взаимодействие в името на по-добрата работа на Европейския съюз. И още веднъж, накрая, искам да ви поздравя от името на нашия председател, господин Лене, за избирането ви за председател на комисията. Искам да поздравя и госпожа Муниус, госпожа Киничи и господин Дойч за избирането им като заместник-председатели. Пожелавам успешна работа през предстоящия мандат на парламента. Винаги сме на ваше разположение. Благодаря thank you very much for your excellent report and for your... Uh, благодаря ви, благодаря ви за отличния доклад и за любезните ви думи и поздравления. Аз също с готовност и интерес очаквам по-нататъчното ни взаимодействие. Предполагам, че това въжи и за всички колеги, членове на комисията. Сега, колеги, бих искал да ви попитам, ако имате да зададете някакви въпроси на представителите на палатата. Хакос? Äh, Благодаря ви, госпожо председател, за обзора. Благодаря на представителите на Сметната палата. Аз имам въпрос за подбора на темите. Вие посочихте, че не търсите каквато и да било политическа мотивираност, но пък, както също вие казахте, работата ви има свой, своето политическо значение. Как следователно избирате темите? тъй като е възможно да упражните, макар и малко, но все пак политическо влияние. Как избягвате политическото влияние от своя страна? Благодаря. Следващия въпрос от госпожа Винцик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за информацията, която получихме от палатата. Казвате, че вие извършвате един преход от проверка по съобразност към проверка на фактическото изпълнение. Имате ли някакви количествени показатели, за да извършвате такива проверки? Вземеме вземем Еразъм Плюс и други подобни програми. Следващия въпрос е същия, почти както зададения от колегите до сега. Как точно ще утвърждавате, как, как ще се приема доклада, кое ще е главното направление на всеки доклад? Е, общо взето, каква ще бъде методологията? на докладите, тъй като твърде често Европейските институции са критикувани за начина по който разходват европейските пари. И, и методологически как ще подходите, за да съпоставите, да измерите ефикасността на изпълнението на определени бюджетни редове и на целия бюджет? Благодаря. Като една от най-дългогодишните членове на нашата комисия, аз бих искал да благодаря на представителите на Сметната палата. По време на предишния мандат, в продължение на 5 години, взаимодействието ни беше отлично и аз приканвам всички колеги, които са нови тук, да се опрат на, на възможностите на палатата. Е, взаимодействието ни винаги е било много полезно, наистина. Имам два въпроса. Знаете, по време на предходния мандат ние е, не веднъж говорихме за съкръщаване на сроковете по е, докладите на палатата и по годишни доклад. Е, с... Процедурата е N плюс 2. Целта беше да се стигне до N плюс 1. Знаете колко е трудно това, но вие виждате ли някакви възможности от тук нататък да, да посъкратите е, процедурата с повече от месец-два. Ние вече немалко постигнахме, но е, още може да се направи, мисля, е, да се ускори процедурата с ответните политически последици от това. И на второ място, знаете, че аз винаги съм насочвал вниманието си към качеството на изпълнението, към така наречената европейска добавена стойност. Е, какво може да се направи, за да се съсредоточи в по-голяма степен вниманието върху това, особено в държавите членки. Между ние сме организирали всякакви конференции, семинари и прочие. Всички европейски институции работят в тази посока, особено Европейската комисия. Но до сега няма кой знае какви съществени промени. Да, осведомеността порасна, но може ли да направим нещо по-конкретно, за да насочим действително вниманието към европейската стойност на отделните проекти. Да, благодаря. Следващият. Мисля, че всички ние тук от палатата ще се допълваме в отговорите на зададените въпроси. Аз може би да започна с най-лесния, а именно за методологията на нашите одити. Е, какво бих искал да кажа, ако проявявате интерес към методиката, към методологията, ние вече започнахме, е, впрочем, днешния семинар е пример за това, предстои е, цяла поредица от семинари които може да се включите е, и на които ние много подробно ще е, ви запознаем с цялата си процедура. Освен това, ние имаме писмени е, насоки, наръчници, които са публично достояние. Може да се запознаете с тях от страницата ни в интернет, ако проявявате интереса, а и пряко към нас може да се обърнете с конкретните си въпроси. Е, е, сега, що се отнася до одита на изпълнението, вероятно колегата ще ме допълни. Да, аз ще прескоча и, и направо ще се спра на въпроса за политическото влияние или за политизирането на нашата работа. А, първо, очевидно, ние работим в политически контекст. Тук всичко е политика. Европейският съюз е политически проект. И неизбежно е до известна степен нашата работа да има своите политически последици. Но нашата конкретно работа е експертна, техническа. Вярно е, че подбора на определени теми повишава е, общественото внимание към едни или други въпроси за сметка на други. Очевидно, не можем да обхванем всичко. Нашите средства и възможности са ограничени. Но програмирането при нас е, има за цел подборът да бъде максимално балансиран и в, в максимална степен да се основава на факти. Ние имаме свой вътрешен механизъм, благодарение на който анализираме и претегляме различните рискове в различни области, в това число финансовия риск от известни неблагополучия, като започнем с обема на ангажираните средства и така нататък. И след това интереса на заинтересованите страни, в случая главно Европейския парламент, но можем да получим някои насоки от съвета, от националните парламенти, тази година, например, също. И е, вече в хода на, на, на определенето на окончателния списък, 14 одита, ежегодно, ние се опитваме да постигнем максимално равновесие. Например, е, е, Европейският парламент може да излиза с препоръки към нас е, чрез постоянните комисии от секретариатите на комисиите, които са представителни за различните политически течения в парламента. И ние не можем да проявим политическо пристрастие в случая, тъй като тези препоръки постъпват по обективен начин от институции като парламента. От там нататък ние преценяваме доколко се подава на аудитиране въпроса. И ако то е очевидно политически, ние е, отказваме е, да, да аудитираме. Още повече, че членовете на палатата представят определено политическо равновесие и, и интересите на държавите членки, което също гарантира безпристрастност. Благодаря. По-нататък. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за зададените въпроси и за одита на изпълнението. Аз ще отговоря с едно изречение, ако щете. Което, надявам се, ще удовлетвори задалите въпросите. Одита на изпълнението не е толкова лесно нещо, както обикновения финансово-счетоводен одит. И не бива летвата да се поставя твърде високо, тъй да се каже, да не събуждаме прекалено големи очаквания от самото начало. Тъй като, както вече казах, ние е, ще излезем с годишен доклад за дейността или на изпълнението за тази финансова година, 2019, след една година. Не, не можем да изразим количествено работата, извършена от Европейската комисия. Това, това е, трудно може да се направи. Е, във всеки случай, е, с е, проекта, атестационния Тестационния проект, който разработваме, вече вървим все пак в тази посока. Годишният доклад за изпълнението ще подходи еволюционно, постъпателно. Е, лека по лека ще го усъвършенстваме съвместно с вас. Е, до сега е, докладите на комисията, годишни доклади е, за дейността, буквално, управление и изпълнение, предвид графиците им, не можеха да бъдат отчитани в нашите одити. От до година обаче, тъй като годишният доклад за изпълнението ще се публикува няколко седмици след годишния доклад на самата комисия, на Европейската комисия, ще имаме време да прегледаме доклада на комисията и да вземем становище по него. Значи, отначало ще излизаме със свое становище относно надежността и достатъчността на предоставената от комисията информация как се полагат целите, как, как ги изпълнява комисията, как се уверява самата комисия, че целите са постигнати. И както казах, нещата ще се развиват е, с течение на времето и при отчитане, разбира се, на отзивите, които ще получаваме от самите вас. Ако се прецени, че някакъв особен. Тоест, ако се има предвид, извинете, че един тематичен доклад е, е, за изпълнението е, отнема между 120 и 150 човеко седмици за аудиторите и се насочва по теми в конкретни политически области и като се има преди разпределението на ресурсите за годишния доклад за изпълнението, които са вероятно два-три пъти повече от ресурсите за тематичните доклади, очевидно не можем да очакваме поне в самото начало, кой знае колко задълбочена картина е, на изпълнението на един годишен бюджет е, в размер на 140 милиарда евро. Доказах, в самото начало ние ще се задоволим с преглед на, самата, на информацията, която самата комисия подава. И лека по лека ще еволюират нещата, ще ги доразвием в сътрудничество с вас. Благодаря. Някой друг желая ли да се изкаже? В такъв случай, ако, ако няма, наистина сърдечно благодаря на представителите на Сметната палата. Е, очаквам с интерес и готовност е, по-нататъчното ни взаимодействие. Да, да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Още няколко думи накрая. Както вече е, посочихме е, на 8 октомври ще получите годишния доклад на палатата и каквато е вече установената от години практика, аз като член на палатата отговорен за годишния доклад, с голямо удоволствие ще взаимодействам далеч преди тази дата с докладчика, определен от вашата комисия. Доколкото разбирам, моля да ме поправите, ако греша, но вие самата, госпожо председател, сте докладчик в случая, така че по всяко време, от края на август до излизането на нашия доклад, ще бъда на ваше разположение да се срещнем, да разговаряме с вашите сътрудници, за да, за да ви осведомим предварително за съдържанието на годишния доклад, така че вие да сте е, в по-голяма степен на готовност към 8 октомври и, следващите вече заседания по освобождаването от отговорност или, или приемане изпълнението на бюджета. Благодаря. Благодаря ви. Ще се възползвам от любезното ви предложение. Наистина, за да съм добре подготвена за по-нататъчните събития през октомври тази година. Now I would like to pass the floor to Mrs. Adia Busquet. Uh, um, I'm very сега бих искала да дам думата на госпожа Буске. Е, е, много ви е, благодаря, че вие се наехте да заместите, да заместите генералния директор от комисията. Благодаря ви. С удоволствие ви давам думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа членове на комисията, на Сметната палата, уважаеми колеги. От името на Европейската комисия и на Генерална дирекция бюджет, в частност, бих искала да поздравя всички ви за избора ви за членове на Европейския парламент и на Комисията по бюджетен контрол. В частност, извинявам се от името на нашия генерален директор за това, че той е възпрепятстван да се включи в днешното заседание. А вашата комисия играе изключително важна роля, тъй като осъществява политически контрол за изпълнението на европейския бюджет. Вие държите комисията отговорна. И това е в интерес на европейските граждани и да накоплаци. Процедурите по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета дава възможност на всички заинтересовани страни да, да огледат извършеното, да установят е, това, което е положително, това, което е по-скоро слабост, за подобряване на финансовото управление и постигането на по-високи резултати на единица изразходени от европейския бюджет средства. В продължение на години ние вече сме свидетели на подобряване на изпълнението на европейския бюджет е, и това в значителна степен се дължи на непрекъснатото конструктивно сътрудничество между парламента и в частност вашата комисия от една страна, съвета от друга, държавите членки, комисията и сметната палата. Извлечените от сегашната практика полуки е, се имат предвид в проекто предложенията за следващата многогодишна финансова рамка. Европейският бюджет се изпълнява от Европейската комисия е, под е, ведомствени са отделните му части на различните генерални дирекции. Ръководството на генерална дирекция бюджет една от основните задачи на Генерална дирекция бюджет на комисията е да осъществява връзка с комисиите на Европейския парламент, бюджетната и по бюджетния контрол и да координира контактите с Сметната палата. Нашият екип отговаря за, за всичко това. Ние участваме във всички ваши заседания, знаете, и е, играем важна роля вътрешно в координационния процес в комисията. Освен това, нашата генерална дирекция отговаря за многогодишната финансова рамка, за годишните бюджети, за собствените ресурси, финансовите интереси, вътрешния контрол, ресурсния отдел, изготвянето на отчетите. И за мен е удоволствие да се включа в днешния ви семинар. Като главната ми задача е да ви запозная най-общо с бюджета на Европейския съюз, от неговото приемане през изпълнението и контрол на изпълнението. Моето изложение е доста обширно, но е, нека не ви плаша, ще се спра само на най-важното. А инак е, целият е, иллюстративен материал ще бъде на ваше разположение. Колегата ми също ще се включи в изложението, за да стане то малко по- раздвижено. А, сигурна съм, че е, ще имаме много конструктивни взаимодействия по време на е, предстоящия мандат. Е, нашата генерална дирекция ще бъде на ваше разположение за всякаква интересуваща ви информация. Ние ще отговаряме на, на, на вашите въпроси по повод на е, вашата работа. И след е, този увод по същество към моето изложение. Ето това е. Ще ви представя най-важното, което следва да се знае за бюджета на Европейския съюз. Характеристика. Защо се отличава той в такава степен от един национален бюджет? Според мен има четири главни особености на бюджет. Първо, това е инвестиционен бюджет. Е, ние не, не, не финансираме пенсии, здравеопазване, ние се занимаваме с дългосрочни проекти. Втората отлика е, че европейският бюджет добавя стойност. Обединявайки финансовите възможности на държавите членки, те общо постигат повече, отколкото всяка би постигнала по-отделно. Трета особеност е, че европейският бюджет не отчита дефицит. Ние винаги сме в баланс, което разбира се, обратното е възможно в отделните държави членки. Тоест, колкото влиза, толкова излиза под формата на а, кредити и разходи. Бюджетът винаги е в баланс. И четвъртата особеност е, че бюджетът е дългосрочен, 7 годишен. Това е така наречената многогодишна финансова рамка. Фактически 7 годишен бюджет на Съюза. Защо? Защо е така? що е многогодишна финансова рамка и какъв е нейният смисъл. Тя е, е израз на дългосрочните политически приоритети на Съюза, имайки предвид, че бюджетът е дългосрочен инвестиционен бюджет. Многогодишната финансова рамка осигурява стабилност и предвидимост. И то не само в интерес на бюджетния орган, а и за получателите на бюджетните средства. Многодишната финансова рамка е пакет от така наречени три стълба. Първо, самите суми, които се определят. На второ място регламента за собствените ресурси на Съюза. И на трето място с нормативните актове по отрасли, по програми. Първия стълб съдържа самите размери, сумите по бюджета. Когато рамката се приема, в нея се посочва общият размер на приходите и максимума, който Европейския съюз може да изразходва за целия 7 годишен период по категории. Всичко това, видите ли, е известно в самото начало. Многогодишна финансова рамка е таван. Това е лимит. Не може да се изразходва повече от предварително определеното. Третият стълб също е важен, тъй като в него са включени всички нормативни актове. По многогодишна финансова рамка се определят програмите, дейностите, които ще се финансират от европейския бюджет, но всяка програма следва да има своята нормативна уредба. Е, е, правно основание. И в този трети стълб са включени тези, тези актове, цялата тази информация от нормативен характер за освояването на средства до крайния бенефициар. Бюджетът на голям ли е? Колко е голям? Е, ако кажем, че възлиза общо на повече от 1 трилион евро, да, бюджетът е голям. Но всъщност е, той възлиза на едва 1% от общия брутен национален доход на държавите членки и 2% от държавните разходи в Европейския съюз. Равнява се на. А, и ако сравним абсолютните стойности, е, годишният бюджет за миналата година, например, възлизаше на около 150 милиарда. Сума по-малка от общия бюджет на Белгия или на Австрия но макар и да не е чак толкова голям относително, този бюджет постига много. При действащата многогодишна финансова рамка до 2020 година, от 2014, общите бюджетни средства възлизат на 1087 милиарда под формата на ангажименти. Многогодишната финансова рамка се подразделя на следните категории разходи, които отразяват политическите приоритети на Съюза – първо, устойчив растеж и е, е, природни блага, най-вече селско стопанство. 39% относително миналата година. Второ, економическа, е, социална и териториална кохезия, около 34%. Трета област по големина, конкурентоспособност за растеж и заетост, около 13%. Глобална Европа, сигурност и гражданство и най-сетне администрация, издръжка на, на институциите около 6%. Как се финансира? Откъде идват средствата? Собствените приходоисточници. Собствените приходоисточници са три вида. Традиционните, които се състоят главно от митнически сборове върху вноса от трети страни извън Съюза – след това собствен приходоисточник е данъка върху добавената стойност. И най-сетне вноските, е, е, това е най-значимия приходоисточник, основаващи се на брутния национален доход – и точно тази последна категория приходи е балансиращата между приходите и разходите по бюджет. Освен това, по приходната част имаме корекционен механизъм за коригиране на прекомерно големи вноски, ако има такива, от някои държави членки. Кои са ползвателите, кои, кои е, са получателите или бенефициерите на тези бюджетни средства? Те са най-различни в зависимост от програмата по бюджета, но това може да бъдат европейски търговци, търговски предприятия, студенти, преподаватели, безработни, научни изследователски организации, местни администрации, общини, земеделски стопани и една малка част, както казахме, е за издръжката на, на съюзните институции. Това е, е най-обща картина – на бюджета, да видим сега как се изпълнява, как се освояват средствата. Предвид, че сумите са огромни, всичко ли освоява и изпълнява комисията? Не. Една част е на пряко разпореждане, около 18% на Европейската комисия. Около една втора от бюджета е с поделено или смесено управление между комисията и държавите членки. Тук най-вече попада общата сълскостопанска политика и кохезионната политика. И последна част се освоява под прякото разпореждане на международни организации и децентрализирани агенции на Съюз. Но комисията с подкрепата на държавите членки е, е, е отговаря вече значи, нормативно за цялостното изпълнение на бюджета. Колегата сега ще ви запознае с годишния бюджет. Благодаря. Добър ден на всички. Нека съвсем бърз преглед да направя как е, функционира европейския бюджет и каква е, е годишната бюджетна процедура как е застъпена тя в е, договорите. Като начало не е изненадващо да кажем, че бюджета не се разходва в вакуум. Първо трябва да се реши за какво се изразходва и как. Това се решава първо от е, договорите за функциониране на Европейския съюз, където се застъпват основните правомощия на съвета, дали са изключителни или споделени за страните членки. Договорите ясно определят в кои политики може да се използва европейския бюджет. След това многогодишната финансова рамка, 7 годишна, която определя максималния размер на бюджета, таванните стойности за отделните категории програми и също се регулира до каква степен бюджетните институции могат да се отклоняват от определените таванни стойности. Това се предвижда в регламент, който е изключително важен за изпълнението на бюджета. Също така се приемат и е, ред с много е, подробности. Договаря се между съвета и парламента по предложение на комисията и определя как ще се изпълнява бюджета на Европейския съюз с е, подробно разписани правила. В слайда не се казва, но колежката ми вече коментира е, начина на финансиране на европейския бюджет. Това се е, определя от решението за собствените средства. Е, там също се предвижда таванни стойности, които надхвърлят всъщност новогодишната финансова рамка, защото там се предвижда абсолютна е, стойност на разходи за европейския бюджет, включително евентуално това, което ще надхвърли многогодишната финансова рамка, т.е. той задава абсолютно горната граница за възможностите за разходване на средства. В цикъла на бюджета кой взема решенията? Отново много ясно е разписано това в договора за функциониране на Европейския съюз. Три са основните компонента, описани в три члена от договора – Що се отнася до дългосрочния бюджет, той се определя от член 312, свързано с рамковия финансов регламент. Там се предвижда този регламент да бъде прият единодушно от страните членки с съгласието на Европейския парламент, с одобрението на Европейския парламент. Значи това е един от членовете на договора, 312. После член 311 за функционирането на Европейския съюз, там се е, има разпоредби за решението за собствени ресурси. Отново то се взима с единогласие. гласие след е, е, консултация с Европейския съюз, не е съгласие, одобрение, а консултация на Европейския парламент. И след това той се ратифицира е, от всяка отделна страна членка според изискванията на отделните конституции. Тоест процесът продължава няколко години. Годишния бюджет е, се разписва по, по силата на член 314. Там Европейския парламент и съвета са равностойни партньори при вземането на решенията. Съвета взима решение с квалифицирано мнозинство, т.е. Е, там няма ограниченията за единодуши и единогласие, а парламента е, одобрява бюджета това е и е, окончателното официално е, приемане на бюджет. Сега, ако мога накратко да вляза в подробности за бюджетната процедура, тя се описва в, както казах, член 314 от договора. Процедурата започва година N-1, това е годината на приемане на бюджета за година N. Цялата процедура следва да приключи в година N-1. Комисията дава предложение, проекто бюджет. То се представя от комисията, евентуално през май, май или най-късно юни. Комисията има възможност последствие да промени предложението с писма за изменения. Всяка година поне едно такова бива изготвено, с което се усъвременяват оценките за средствата необходими за селско стопанство. Това се случва септември-октомври. Значи до края на октомври комисията има възможност да промени проекто предложението си. Предложението отива в съвета, съвета го обсъжда и излиза със становище. То се приема в решение на съвета за, по предложението на комисията. И както виждаме от случвалото се до сега, съвета винаги намалява сумите, съдържащи се в предложението на комисията комисията. След което предложението отива в е, Европейския парламент и отново опитът показва, че Европейския парламент е, нанася изменения, никога не приема е, директно предложенията, подадени от съвета. Обикновено Европейския парламент връща първоначално предложените стойности от комисията, за което ние сме много благодарни. И след това, в съответствие с собствените си приоритети, подава изменения за да подсили е, разходването на средства в определени области. Като разбира се, парламента не предлага единствено увеличение. Има моменти, в които е имало предложени намаления на средствата. Миналата година един пример, например, бе предложено значително да се орежат средствата за предприсъединителна помощ за Турция. Позицията на парламента, когато се изготви и се връща пред съвета, Опитът отново показва, че съвета не я приема, отхвърля позицията на парламента и автоматично се започва е, фазата на помирителните разговори, където трите институции Европейския парламент, съвета и комисията се събират и се опитват да постигнат е, споразумение за бюджет. There was a, a small hiccup here. The, um... Извинете за безпокойството, казва оратора. Тази година този период ще започне 29 октомври до 18 ноември. И е, председателката на вашата комисия ще има много задачи, защото не само ще трябва да приеме освобождаването на бюджета 2018, но и ще е докладчик за предложението за бюджет за 2020, той ще има ключова роля и в целия процес. Понякога тези помирителни разговори не се овенчават с резултат и комисията в края на ноември е, предлага коригиран бюджет и до края на декември много бързо трябва да се стигне до споразумение. След като се постигне съгласие, Европейския парламент гласува бюджета – и е, председателят е, го подписва. Това се случва обикновено на пленарното заседание през ноември. Не искам да влизам в много големи подробности за бюджета 2019. Нека да кажа само, че за бюджета 2020 е предложено увеличение от е, парламента 1,5%, е но съвета налага ограни... Е, намаление от порядка на 5 милиарда. Сега след лятото ще се проведат разговори по този въпрос. След като се приеме бюджета, той следва да бъде изпълняван. И е, е изключително важно в е, момента на изпълнение на бюджета да се осигури добро управление на бюджета, спазване на е, правилата и постигане на резултати посредством създаване на реална стойност, полза за гражданите. И това е свързано и с въпроса на госпожа Длабайова какъв е бюджета за изпълнение. Този е, така понятието е, рамка за изпълнение не е толкова сложно. За всяка програма се предвижда да има набор е, приоритети и цели и съответни инструменти, с които да се оцени дали тези цели са били постигнати. Кои са наличните инструменти за постигане на тази оценка? Разписани са различни видове е, индекси, индикатори за изпълнението, а също така и се работи с междинен преглед по многогодишната финансова рамка. По този начин оценяваме дали се върви в правилната посока, дали бюджета се изпълнява и дали се постигат целите по които е постигнато съгласие между с приемащите бюджет. Много са предизвикателствата пред изпълнението на бюджета, не само на ниво Европейски съюз, но и пред страните членки. Защо? Защото първо е необходимо да се смени е, нагласата. До тук е, предимно се търсеше е, да има съответствие а, с правилата. Сега искаме много повече да се сложи акцент върху изпълнението и това а, необходимостта да се промени менталитета е не само необходимост на комисията, но и на страните членки, съответните органи. Смята се, че е лесно да, да се определят показателите, но всъщност, по които да оценяваме, но всъщност не е толкова просто те трябва да са достатъчно интелигентно определени. А, освен това, въпросът е каква информация налична бюджета се изпълнява в 28 страни членки, а и извън Европейския съюз. Цялата тази информация, идваща от всички, които се ползват от бюджетните средства, трябва да бъде оформена и събрана и това е сериозно предизвикателство за институциите, които се занимават с изпълнението на бюджета. Тя трябва да бъде събрана, обработена и поднесена в съкратен вариант на вземащите решения, защото в края на кращата целта е да бъде налична цялата информация за когато се решава какво ще се прави с многогодишната финансова рамка. Това е една от трудностите, защото ние започваме да изпълняваме бюджета в дадена година, но резултатите не са на лице същата година. Програмата започва първата година, продължава една, две или три години и първите резултати могат да бъдат видяни след 3 години, да речем, а пък реалното въздействие е след още няколко години. И именно това е предизвикателство пред бюджета, защото работиме на годишна база, но бюджета е много годишен Именно това трябва да се отчита не само от нас, но и от вас, когато се обсъжда процедурата за освобождаване от отговорност. В многогодишната финансова рамка в момента има 220 конкретни цели и над 700 показателя. За нас това е твърде много. Коментира се и тук, че е по-добре да се намалят и броя на целите, и броя на показателите. И това се отчита за следващата многогодишна финансова рамка. Комисията в предложението си намалява много целите и се опитва да сведе е, показателите до е, само най-добрите. Най-лошото би било е, всяка институция да застъпва своите цели и показатели, когато се преговаря за МФР, защото ще се сблъскаме с същите проблеми, които имаме и сега. Комисията работи много по въпроса за оценка на изпълнението, изготвя докладването и комуникациите. Там имаме сериозен проблем напредък. Много е важно за вашата парламентарна комисия да сте наясно с двата вида документа, които са свързани с изпълненията. Първо, програмните декларации. Те се публикуват заедно с проекта бюджета и там се разясняват всички конкретни специфики на отделните програми. Или има една пълна програмна декларация, или има по-кратък документ, който е преглед на, за изпълнение на програмата, който дава един общ преглед за изпълнението на съответната програма. Трети документ е доклада, годишния доклад за управление и изпълнение. Той се приема от колегиума комисари и се коментира изпълнението на МФР за момента. То се взема предвид и при процедурата за освобождаване от отговорност. Още малко коментари. Друг е, момент е, е определянето на е, целите за устойчиво развитие. Тук се поставя въпроса и за финансирането. Всяка година се излиза с годишни счетоводни отчети, от съответни, изготвени от съответните специалисти, одобрени от колегиума на комисарите. Отново документ, който се изпълнява, използва в процедурата за освобождаване на отговорност. Там се виждат всички подробности за, за, за поетите задължения, изпълнение на бюджета и така нататък. А, също се използват критериите за високи стандарти в счетоводното отчитане и се прави независим одит. Европейската сметна палата дава становище за консолидираните отчети. Както казах, при изпълнението на бюджета се сблъскваме с два аспекта изпълнение и съответствие. Говорих как работим за изпълнението, но за комисията е много важно да изпълнява и всички препоръки от парламента и Сметната палата, включително и в частта за удостоверяване на съответствието. От много години работиме по тази тематика и, както казах, комисията е основната отговаряща за изпълнение на бюджета, разбира се, в тясно сътрудничество с страните членки. Бюджетът може да има различни видове изпълнен, изпълнение, директно или не директно управление, но комисията отговаря за изпълнението на бюджета. Как може тя да поема тази отговорност? Посредством една система за управление и съответните модели. Даваме също така и е, декларация за издаване на увереност, е, която се предоставя от различни органи. Имаме система за вътрешен контрол, която също дава увереност е, че е, рискът се управлява добре от е, различните структури. Е, тази графика изглежда на пръв поглед много сложна, но не е така. Както виждате, тук има три стълба. Единият е оперативната част за изпълнението на бюджета. Следващата е дейността на колегиума на комисията и външния елемент. Това е външният аудитор Европейската сметна палата и политическия контрол от страна на Европейския парламент. Нашия, пар... Нашия модел за даване на увереност е различен от модела на Европейската сметна палата, защото нашия подход е отдолу нагоре. Ние събираме много контролни данни, извършваме много голям брой проверки и одити, за да можем да изградим нашето становище за увереността. Генералният директор изготвя годишния отчет за дейността и в него можете да намерите много богата информация. Информация как се изпълнява бюджета в всеки, всяка генерална дирекция. при установяването на съществени слабости и пропуски, то тогава генералният директор именно в този годишен отчет за дейността се посочват възможности за преодоляването им и се представят на разпоредителя с бюджетни кредити за вземане на решение. Комисията приема годишния доклад за управлението и изпълнението. Той състои от две части. Част за изпълнението и част за съответствието. Когато одобрява този доклад, фактически колегиума на Европейската комисия поема политическата отговорност за изпълнението на бюджета на Европейския съюз. За пръв път в финансовия регламент имаме интегрирания пакет финансова информация и отчетност, е, необходим за освобождаването от отговорност. Този пакет се съдържа цялата информация, която е необходима, за да се изясни как се изпълнява е, бюджета по време на срока на МФР. Както казах, нашия подход е отдолу нагоре. Тук имате пример а, е, с а, земеделието. Първо започваме с разплащателните агенции, след това се проверяват и сертифициращите органи, следващият етап е Генерална дирекция а, Агри и накрая колегиума, защото на всички тези нива трябва да гарантираме, че бюджетът не се изразходва неправомерно и незаконосъобразно. Имаме два вида мерки – превентивни и корекционни – каква е разликата? Всички превентивни мерки се прилагат преди да извършването на плащанията, докато корекционните са в резултат на контрола, който извършваме след е, като плащането е реализирано. Не може всичко да се контролира предварително. Трябва да съчетаваме предварителния с последващия контрол. При а, е, превентивните мерки а, е, включваме е, издаването на насоки, както и е, спиране или прекратяване е, на плащанията, когато има сериозни слабости и пропуски. При коригирането ние налагаме финансови корекции и възстановяваме неправомерно изразходвани средства в бюджета на Европейския съюз. Нашата толерантност към измамите е нулева – трябва да правим разлика между измама и грешка. При грешките се възстановяват средства, но те пък не са толкова големи. Крайната цел при изпълнението на бюджета е в края на срока на програмите, при тяхното приключване, рискът от незаконосъобразност или несъответствие трябва да е под прага на същественост на Европейската сметна палата. Финанс... Окончателният риск да е под 2% кумулативно. Тук а, трябва да имаме предвид и многогодишния характер на изпълнението на бюджета. Затова говорим за риска при приключване на програмите. Програмите се реализират а, в течение на много години, 2, 3, 4, плащанията се извършват съответно и контролът не винаги се а, и, осъществява преди плащането. Много често той е последващ плащанията. За това ние следим риска и при реалното извършване на плащанията и при окончателното приключване на програмата. Но в крайна сметка, когато съберем тези два риска, важното е неправомерните и несъоб... незаконосъобразни действия да са под 2%. Различните разпоредители с бюджетни а, е, кредити установяват ед, едни или други слабости при изпълнението на бюджета и е, за това а, е, трябва да установят тези слабости, а, да ги а, докладват, което се посочва и в изразените в годишните отчети за дейността резерви, след което трябва да бъдат предприяти действия от бюджетните органи, за да се преодолеят слабостите. Отговорност и прозрачност. Мисля, че това е обобщение на вече всичко казаното. За комисията е важно да бъдем отговорни и прозрачни. Всяка година приемаме интегрирания пакет за финансово отчитане и отговорност. За пръв път миналата година а, беше въведен законодателството а, този пакет. В него има пет основни доклада. Първият е годишният а, отчет за управлението и изпълнението. Имаме консолидираните годишни отчети, годишен доклад за вътрешния одит, нещо много важно, последващи действия – след освобождаването от отговорност, след като комисията се освобождава от отговорност, се приема резолюция с много препоръки и комисията трябва да изпълни всички тези препоръки. Това е в четвъртия документ и петият е дългосрочната прогноза за входящите и изходящите потоци в бюджета на Европейския съюз. Тоест, това е прогнозата как ще изглежда бюджета след 5 години и как ще се изпълнява той. С този пакет парламентът, съветът, гражданите вече разполагат с цялата информация за изпълнението на бюджета през годините. Този пакет доклади и отчети ще бъдат представени от господин Йотингер, ресорния комисар в края на септември. Те имат ключово значение за процедурата по освобождаване от отговорност. Започва се с представянето на докладите и отчета от комисията, след това се представят и е, доклади от Европейската сметна палата, представят се отговорите на комисията на различните въпросници, водят се разговори с комисарите за бюджета и в крайна сметка се е, подготвя по този начин процедурата за освобождаване от отговорност. Това е обяснение на действащата финансова рамка и сегашния бюджет. Но най-вече за новодошлите мисля, че е важно да чуят информация за това какво е, се очаква за следващата многогодишна финансова рамка, за следващия период, 21-27 година. Ще се постарая съвсем накратко да направя преглед на предложенията на Европейската комисия и да очертая докъде сме стигнали но това само ще отраска повърхността, защото е, има много, много важни данни, които тук не мога да е, споделя поради липсата на време. Имаше основно предложение за нов регламент за МФР, ново междуинституционално споразумение и ново решение за собствените ресурси. Това са основните елементи на пакета, който е, ще бъде предмет на е, преговори и съгласуване. Комисията смята, че нейното решение е едновременно амбициозно и реалистично. Разбира се, трябва да отчетем обстоятелството, че ние внасяме е, предложение за 27 държави членки, а не 28, както беше до сега. Това означава, че трябва да отчетем и финансовите последици от е, оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз е, и е, финансовия недостиг, който се получава в резултат на това. 1,11% е това в количествено изражение от а, националния доход на Европейския съюз. Европейския фонд за развитие а, е, е засегнато това предложение. 1,11% се смята за недостатъчно от парламента и твърде ще е друго от съвета. Роса вече посочи е, кои са основните характеристики на рамката за изпълнението. Тя е залегнала в основата на нашето предложение. Като имаме предвид скромния размер на бюджета, трябва да насочим инвестициите си именно там, където те ще имат най-голямо значение, ще допринесат най-голяма полза. Положихме значителни усилия да упростим правилата – да постигнем по-голяма последователност е, в правилата и по принцип да се намали административната тежест за бенефициерите. И най-сетне, тук се включват и някои допълнителни мерки е, за засилване на гъвкавостта в рамките на отделните програми и между програмите, е, което ще доведе до по-пълноценно използване на инструментите за кризисни и непредвидени ситуации. В нашето предложение имаме 7 нови функции. Това е нова структура, които отговарят на приоритетите на Европейския съюз. Аз няма подробно да се спирам на всяка от тези функции. Важно е, според мен, да се подчертае, че като част от усилието за усъвършенстване на структурата предлагаме да се намали броя на инструментите от 58 на 37. Това е много значително съкръщение. Някои от най-важните нови елементи на нашите предложения са следните. Аз само ще ги маркирам – главно за новодошлите. Има предложение е, за създаване на инструмент за инвестиции в Европа. Това е хоризонтален инвестиционен фонд, който ще обедини всички действащи в момента финансови инструменти в тази посока, като, например, е, друг нов елемент е, е програмата Цифрова Европа, Европейски фонд за отбрана, има предложение за друг нов хоризонтален инструмент а, за а, съседните а, страни и външните действия. По такъв начин всички действия извън Европейския съюз, с изключение на предприсъединителната помощ, ще влязат в този нов инструмент. В инструмента миграция и управление на границите сигурно ви е известно предложението, съгласувано между парламента и съвета, да има постоянна гранична структура, 10 000 души, европейска брегова охрана. Много важно от гледна точка на парламента, според нас, е създаването на европейски резерв, нов инструмент за гъвкавост, който допълва сегашните инструменти за гъвково финансиране и същевременно ще могат да се използват неосвоените средства от предходни периоди. Въпрос, на който парламента от години обръща внимание и това е предложение на комисаря в отговор на исканията на парламента. И накрая предлагаме ново решение за собствените ресурси – отново по дългогодишните искания на Европейския парламент. Първо да имаме нови приходоисточници. Европейския парламент дава много голямо значение на това. И второ, тъй като Обединеното кралство най-вероятно скоро ще излезе от Европейския съюз, прословутата британска отстъпка, рабата за Обединеното кралство, майката на всички останали отстъпки ще излезе от картината, което ще означава и премахване на всички други последващи отстъпки или рабати. От създаването на първата многогодишна финансова рамка по времето на председателя на Европейската комисия Делор 88 година. Виждате как се променят относителните дялове на различните програми. Относителното тегло на ОСП постепенно, но неотклонно намалява – на вторият ред виждате кривата на економическото, социалното и териториално сближаване. Много голям ръст през първата и втората многодишна финансова рамка. Сега се запазва равнището с тенденция към лек спад, което означава увеличаване на относителната тежест на всички други програми. По предложението на комисията тези групи, които виждате тук, първите три ще имат горе-долу уравновесено участие и относително тегло в многогодишната финансова рамка. Административните разходи са постоянни, те бяха сивата линия най-отдолу. Не искам да ви лиша и от удоволствието да чуете краткия преглед на позицията на парламента по многогодишната финансова рамка. През ноември 18 година парламентът прие един междинен доклад с предложения за МФР за увеличаване на бюджета до 1,2 процента от е, брутния национален доход. Някои приоритети, посочени в този доклад, са преди всичко ОСП и кохезията да се запазят е, в реално изражение, за разлика от предложението на комисията. Комисията тъй като не е, отчита размерите в реално изражение с е, е, инфлацията, фактически предвижда намаляване. Също така парламентът предвижда за Хоризонт Европа и Еразъм Плюс значително се увеличат средствата, далеч над това, което предлага комисията. Мисля, че за парламента е много важно да са по-амбициозни целите в областта на борбата с измененията на климата. Струва ми се, че в такъв горещ ден като днешния е, това е напълно оправдано предложение. Парламентът настоява за е, задължителния характер е, на междинните прегледи и парламентът обвързва своето одобрение на многогодишната финансова рамка с едно преразглеждане на собствените ресурси. Така стигам почти до края на своето изложение. Накрая искам да ви разкажа докъде сме стигнали в преговорите. Виждате как вървят секторните превод, преговори в зелено 12-те предложения – по които е постигнато частично споразумение между съвета и парламента. Чакаме и споразумението по многогодишната финансова рамка, за да кажем, че те са окончателно а, одобрени. Хоризонт Европа, но също и фонда а, за отбрана механизма за свързване на Европа. Това е, е зелената част. На тях е дадена зелена светлина. В е, жълтата зона е, са посочени онези предложения, по които са започнали тристранните преговори, но там все още напредък няма. И накрая примерния график по време на финландското е, председателство и следващите ще се работи по така наречената преговорна котия. През октомври ще бъде представен подробен документ с редица елементи е, за задълбочена дискусия с съвета през октомври. Надяваме се, че в съвета ще се постигне споразумение до края на годината. Така стигаме до пролета, до година когато се очаква и споразумението а, с Европейския парламент с процедурата за даване на съгласие. Благодаря. В заключение искам да кажа още няколко думи. С презентацията си, мисля, показахме, че работим с мисъл за миналото, за настоящето и за бъдещето. Вече изпълняваме бюджета за 2019 година, през октомври ще отчетем бюджета за, за 2018 година и същевременно работим по многогодишната финансова рамка до 2027 година. Много ще се радвам, ако продължим плодотворното си сътрудничество с вашата парламентарна комисия. Госпожо председател, госпожи и господа членове на парламентарната комисия, ако се нуждаете от допълнителна информация, е, техническа или е, по е, различни теми, ние сме на ваше разположение, подготвили сме и пакета документи. Надявам се, че днес успяхме да изясним какво е тяхното съдържание. През септември комисаря Йотингер ще представи цялостния пакет, който е прият от комисията. Сега, разбира се, сме готови да отговорим на всякакви въпроси, е, каквито имате по нашата презентация или други теми. Благодаря. Сърдечно ви благодаря и на двама ви за много изчерпателното изложение – Беше много съдържателно, много интересно и сега се обръщам към колегите дали имат въпроси. de la DG budget de la Commission. C'est sûr que le contrôle budgétaire parlementaire est une fonction essentielle hein, pour renforcer la bonne gouvernance des finances. Изключително важно е, когато говорим за бюджета и за публичните финанси, да настояваме за оптимално е, е, освояване на средствата в интерес на гражданите. Така че оперативното управление на бюджета трябва да се е, подобри. Най-вече като имаме предвид и оттеглянето на Обединеното кралство, ще трябва комисията да направи труден финансов избор. Искам да се спря на един момент. По принцип, Генералните е, дирекции обръщат внимание на най-съществените е, елементи, когато представят е, своите доклади. Мисля, че трябва да приемем същите доклади. Liebe колегин Winzig. Thank you. Uh, May I make a short remark? I think... Благодаря. Една кратка бележка, ако ми позволите. Мисля, вие казахте, че бюджетната годишният бюджет на, на Европейския съюз възлиза на около 150 милиарда евро, подобно на гордолу по размер на австрийския бюджет. Но като биш председател на бюджетната комисия на австрийския парламент, трябва да ви осведомя, че нашия бюджет възлиза едва на 80 милиарда евро. А, нещо друго към комисията? Да, да, да, да благодаря на, на представителите на генерална дирекция е, и да ги помоля да коментират. А благодаря ви е, за австрийския бюджет, за информацията. Да, тук е, е подадено нещо друго при нас е, от официален източник в интернет. Но ние ще проверим и ще си поправим. Ще си поправим информацията за австрийския бюджет. А, що се отнася до казаното от господин Шастел? Да, е, така е. е комисията разполага с огромно количество информация, както е, вече казах, има пет доклада, които попадат в пакета за отчетност и прозрачност. И би било важно също така за нас да, да сме наясно на кое вашата комисия най-вече отдава значение. И вие ще може да говорите, да взаимодействате с различните генерални директори и комисари, когато те идват на изслушане в парламента, за да насочите вниманието им тъкмо към това, което според вас е най- важно. Ние сме наясно, разбира се, с това, което е важно за нас. Но добре би било предварително да се обсъждат е, и тези наши е, възможности за обмен на информация, за да сме по-полезни. -по е, бихме могли да организираме някакъв двустранен обмен преди насрочените вече официални срещи с генералните директори и комисарите, за да, за наистина да бъдат те по-полезни. Да, да, благодаря. Мисля, че предложението на господин Шастел е много уместно, много разумно и ние ще можем да, да пообсъдим тези идеи е, допълнително е, помежду си в комисията. Е, добре е да сме наясно, да си изясним собствените приоритети, приоритетите за нашите отделни членове в това число. И наистина така бихме оптимизирали работата си. Не виждам друго по този пункт, по тази точка от дневния ред запознахме се с експозетата на Европейската сметна палата и на Европейската комисия. Нашите членове е, е, имат и много други възможности е, да се осведомяват по интересуващите ги въпроси. Една такава много, много сериозна възможност е собствения изследователски център – на Европейския парламент. Аз лично съм ползвала неговите услуги неведнъж. Господин Фишер от е, изследователския център на парламента е тук. Е, още, още други двама негови колеги, е, в частност господин Вадинц, който общува редовно с различните парламентарни комисии. Както и представители на центъра, на изследователския център на Европейския парламент, общуващи по-отделно с членове на парламента по техни поръчки. Господин Фишер, благодаря ви, госпожо председател, за това, че ни поканихте още през първите дни на новия мандат да се запознаем, особено с новите членове на парламента. Накратко сега ще ви е, информирам за начините, по които е, можете да искате е, изследователски услуги от нас, както от собствените ни експерти, щатни на Европейския парламент, така и от външни, които можем да привлечем, на които можем да възложим някакви изследователски задачи. При нас има една основна диференциация по пътя на, на изследователските поръчки. Що взето два начина от ляво парламентарните органи, различните политически дирекции на парламента, постоянните комисии, и други постоянни органи на парламента. Защо се прави така? Защо е организирано по този начин? Когато на времето бях асистент преди много и много години на член на Европейския парламент, е, моят е, депутат е, излезе с една много интересна идея за изследване в бюджетната комисия – е, и се обърна към тогавашната експертна служба. Директорът на службата е, е, разговаря с нея, като заяви, че идеята е отлична, но към месец ноември по това време целият график на, на експертната служба за следващата година бе запълнен знаете, че членовете на Европейския парламент не обичат да чакат, не и две години преди да получат необходимото им експертно становище. И е, е, ние междувременно съкрихме разстоянието между експертите и е, членовете на парламента и, и постоянните комисии съкратихме тези срокове, за да бъде по-оперативна е, изследователската подкрепа. И сега е, в дясната страна на, на този екран виждате отделни е, членове на парламента могат да поискат информация от изследователския център. Ако вашите изследователски интереси не са пряко свързани с работа на постоянна комисия, чието докладчик сте, или по някакъв ви причини бихте желали да се въздържите от съдействието на координаторите в комисията, можете пряко да се обърнете към изследователската служба на парламент. Ще ви запозная сега накратко с колегите, които ще ви дадат и по-подробности. Колегата Рудолф Вертинс, ви представям. Той е дългогодишен е, служител на изследователската служба в областта на бюджетния контрол. И така, към следващия екран. Виждате тук дирекция Д, бюджетни въпроси и различните политически звена, които е, виждаме взаимодействат тясно с парламентарните органи, комисии, които пряко се занимават с различните законодателни и други въпроси. Е, Експо, е, външната политика е, е организирана малко по-иначе, с един отдел, докато вътрешната политика се подразделя на пет. И тук вече виждаме, че в дирекция бюджетни въпроси имаме три звена – които взаимодействат тясно помежду си. И в частност с Комисията по бюджетния контрол. Интересно е да се знае, че понякога в политическият отдел, в политическата дирекция, имаме вероятно малко по-добър поглед върху въпросите за бюджета и бюджетния контрол, отколкото отделните ресорни комисии, които съответно по бюджета и бюджетния контрол, които се съсредоточават по-тясно в своето поле. А какво е заданието на политическата дирекция? Да предоставя на временни специализирани консултации. И както каза колегата, времето е от значение – и след като координаторите или председателят на някои от постоянните комисии ни поискат информация, ние можем да реагираме незабавно. Ако възлагаме външна поръчка, това може да отнеме малко повече време, е, поради прилагането на финансовия регламент, нали, добре го, добре го познаваме, работим с рамкови договори или е, с преки е, преговори, пряко възлагане на външен изпълнител. И, и цялата и тази процедура отнема малко повече време. И ние сме, така да се каже, мозъчен тръст. Е, мащабите са по-малки при нас, но сме по-близо до комисиите. Тук са така наречените нестандартни услуги. Е, всичко, което е свързано с е, външни експертни поръчки, минава през политическата дирекция. Ние управляваме финансовата част по възлагането. Е, консултираме не само комисии, и председатели на комисии, а и други структури на парламента, в това число председателя на парламента и генералния секретар. Хоризонталното сътрудничество части също ни е възложено. Ние, поддържаме контакти с различни е, децентрализирани агенции, мрежи и така нататък разполагаме с бази данни, таблици и, и масиви от е, е, количествена информация. Е, с, това с формите, под които предлагаме своите консултации, както и информационни листове или справки. Така, сега колегата Милисович ще ви даде някои конкретни примери е, е, за нашата продукция, особено през последния мандат е, по поръчки на вашата комисия. Колегата се специализира в областта на одита, особено, което е особено от значение за Комисията по бюджетния контрол. През 8-я мандат политическата ни дирекция се занимава с различни теми, широко подходи към бюджетния контрол. Ще ви представя някои примери, които, по, по, по разработки, които все още не са приключили. Е, подборът е, се основава на научните достоинства на, на източника. How is it going? Sorry. So the first study was, uh, that I would like to present uh, was in Първото изследване, което искам да ви представя, е по поръчка на бившия министр на Ирландия, на, на, на министра на финансите на Ирландия. Той проявяваше много голям интерес към темата. И той а, от изследването а, преобразува нещата в доклад по инициатива на парламента и резолюция на Европейския парламент това е пример, за да видите колко далеч може да стигне едно обикновено една поръчка за проучване, ако възложителят е достатъчно мотивиран. Виждаме по-нататък е, семинар по изменението и допълнението на регламента за ОЛАВ, е, предвид е, бъдещето сътрудничество между службата и Европейската прокуратура. В на тази работна среща е, присъстваха е, водещи е, специалисти, преподаватели и научно-изследователски кадри по наказателно право. Оттам последва изследване, посветено на Европейската прокуратура, наскоро публикувано и от сериозно значение за вас по време на сегашния мандат, тъй като там много добре са изяснени съответните действия и роли на участващите и неучастващите в Европейската прокуратура държави членки и отношенията между прокуратурата и полицейските органи. Добре е да се запознаете с това а, изследване. А, по-нататък а, е, информация от страна на изследователската служба по приемането изпъл... отчета на, на бюджета на съвета. Информацията бе подготвена за, за членовете на, на парламента с четири варианта на преодоляване на тогавашната проблемна ситуация. Първият вариант е да се работи с, с формираната работна група по освобождаването на съвета от отговорност, това е- също е от непосредствено значение за, за вас през настоящия мандат. Сега някои публикации. Първото, виждате, изследване е, е приноса на европейското програмно финансиране в областта на демокрацията и върховенството на закона. И с 10 конкретни казуса от делегации на Европейския съюз в чужбина. Работен семинар или среща за борбата с злоупотребите. След 8 такива срещи в областта, проведени от Европейската комисия, съответно действия на държавите членки за борба с корупцията, на последната работна среща бяха дадени насоки за по-нататъчните е, действия. И накрая е една информация по несъответствията и грешките в базата данни ТЕД. Е, насочваме вниманието си главно към е, възлагането на поръчки с при наличието на един кандидат. ТЕД е Европейската база данни за обществени поръчки, прочим членовете на парламента поискаха да се задълбочи изследването, да се анализира е, въпроса за недостатците на тази, на тази база данни е, детайли и да се предложат решения. И така, как може да поискате нашите експертни услуги? в качеството си на отделни членове на парламента, докладчици или политически групи, може да се обърнете с своите поръчки към координаторите, които съгласуват, приемат председателя на, на комисията, изготвя писмо поръчка, което стига до нас, до, до нашите е, разпоредители оттам към политическата дирекция. Е, ние в такъв случай се свързваме обратно с вас и вие получавате възможност да участвате в процеса, да го наблюдавате. Ние се допитваме е, до вас за изработка на заданието. Е, по-конкретно се интересуваме от това каква е крайната ви цел и, и какви конкретно аспекти ви интересуват. Участват по-нататък в началното заседание, началната среща с експертите и се допитваме до вас е, относно междинния доклад и, окончателния доклад. Но цялостната работа по управлението на възлагането, и подбора на експерти, изключването на договорите с изпълнителите е единствено наша на, на политическата дирекция в изследователската служба. Може да разгледате и нашия каталог, подготвен специално за вас, който описа цялата ни работа по време на, на 8-я мандат пред залата. Има екземпляри от доклада. Същата информация, разбира се, може да намерите и в интернет. Като ви уверявам, че сме на ваше разположение за ваши допълнителни въпроси. Благодаря. Сега колегата Далфонсо, като е седнал малко по-далеч, ще ви запознае с възможностите да отделни членове на парламента да, да получават изследователски продукти и експертни съвети от нашата служба. Благодаря и благодаря за отправената покана. Ще ви представя три услуги, които са на разположение на отделните членове от е, службата за изследвания, заедно с колегата. Първо, е, индивидуални запитвания от страна на членове. След това нашия каталог публикации, обхващащи всички области на политиката на Европейския съюз и най-сетне достъп до, до допълнителна информация. Е, в изследователската служба на парламента е, имаме възможност да, да общуваме в електронното пространство. Има формуляр в интернет, е, благодарение на който може да поръчвате нашите услуги всички такива заявки са поверителни. Е, е, само за ваше сведение, по-нататъчната информация, ако искате да се подготвите за някакво изказване, за интервю, е, ние обхващаме всички области на политиката на Европейския съюз. И тази информация може да ви бъде предоставена в най-подходящата за вас форма – може да получите е, нарочен анализ в писмена форма. Можем устно да разговаряме във вашия кабинет е, или по телефона. Имаме и каталог е, на, на публикациите на службата, публикации обхващащи всички политически области, общо 5000 към днешна дата – са публикациите, а почти всеки ден е, излизат нови. Можете да се, да се запишете, да ви информираме специално за нови публикации по интересуващата ви тема. Може да става дума за мащабни е, теми, е, примерно ежегодни економически и бюджетни перспективи прогноза за следващия период, задълбочен анализ по актуални проблеми, е, например е, бюджетен процес, основан на изпълнението, и по-кратки информационни листове. Е, тук вляво може да видите бързи справки, които можем да изготвяме преди пленарни сесии. Е, и също така информации, отнасящи се за, за е, всички е, основни направления на европейския бюджет. В нашата сбирка европейски бюджет. Друга сбирка, друга поредица, която имаме е законодателство в ход, законодателство по което се работи с актуализация по основните фази на законодателния процес, например по изменението и допълнението на финансовата уредба на Съюза, годишната финансова рамка, програмите на Съюза за борба с измамите и злоупотребите и, и, и тези информационни листове се актуализират текущо. Имаме също така актуален дайджест, сборник, който дава бърза справка за най-новите ни публикации. Но нашите публикации не се отнасят единствено за нормативните предложения на комисията, а и, а и за всички фази на политическия цикъл от задаването на стратегическите направления до контрола върху законодателната и изпълнителната дейност. Колегата по-нататък. Благодаря. Здравейте, госпожо председател. Поздравявам ви за избора. Законодателният цикъл е разделен на четири фази и аз ще ви дам обща представа за нашите изследователски продукти по тези фази на законодателния процес. Да започнем с стратегическата фаза. Един характерен продукт, който би могъл да ви бъде от полза във вашата комисия, е документа Колко струва не Европа и европейска добавена стойност. Това са изследвания, които сравняват варианти на бездействие на европейско равнище с варианти на европейско или съюзно действие, за да се установи специфичния принос на Европейския съюз. Това е някакси обратна проверка за субсидиарност. Фазата на допитване случаите, когато определен нормативен акт на Съюза предвижда преглед на, на практиката по същия. И ние започваме с един документ от 8-12 страници, в който излагаме е, своето мнение за това доколко законодателството все още е в съответствие с реалността, а, може да са настъпили технологични промени, економически промени, в, в цифровата сфера нещата са доста динамични, законодателството може да остарее. Е, търсим тук становище на различни е, е, специалисти и специализирани органи, защита на личните данни, Комитета на регионите, Социално-економическия комитет, доклади на Сметната палата, особено тематичните доклади по, по въпроси, по които работим успоредно с Сметната палата. И е, строго научните дебати по определени теми. Това са десетина страници, които би трябвало да, да бъдат за вас е, един полезен старт за осведомен разговор, дебат по конкретно нормативно предложение на комисията. Е, на следващия етап същински законодателен процес. Комисията внася проектоакта по своята законодателна инициатива и в повечето случаи проектоактът се съпровожда от оценка на въздействието. Имаме едно малко звено при нас, което се занимава с тези оценки на въздействието. В повечето случаи е, ние оценяваме положително оценката на въздействието, извършено от комисията в други случаи констатираме известни пропуски или, или недостатъци на направената оценка на въздействието. Понякога нашето звено изготвя собствена оценка на въздействието. Е, например, по, по 19 от правните основания на разходните програми за новата многогодишна финансова рамка имаме собствени оценки на въздействието. Етапа на, на контрол, на, на парламентарен контрол, нещо много интересно а, за вашата комисия. И тук можем да ви представим изследвания на практиката, на изпълнението на даден акт. Можем да се върнем към ангажименти поети от съвета ние имаме отделно звено, което, което следи доколко ангажиментите, които е, които е поел съветът, са претворени в реалност. И също така един текущ контролен списък на последни констатации на Сметната палата. Непрекъснато следим тематичните доклади на Сметната палата за определена бюджетна година, в случая последната Последната такава година, за която има информация е 2017. Е, са 30 на тематични доклада годишно от палатата. Обвързваме ги с съответните дебати и позиции на Европейския парламент, вашите собствени работни документи, документи на специализираните комисии, резолюции на пленарната зала Въпросите, адресирани за писмен или устен отговор от депутати до комисията, се опитваме в максимална степен да обогатим разговора тук, в, в парламента, относно констатациите на Сметната палата, така че вие осведомено да, да вземете решението си за освобождаване от отговорност. И последно тук, Имаме много информационни служби, които са на ваше разположение, информационни услуги по-скоро. Имаме собствени публикации, но, но сме абонирани за всички периодични издания, за които може да се сетите. Имаме огромна сбирка от книги, а имаме и приложение за, за мобилни устройства – е, чрез което е, от мобилния си телефон е, можете да, да направите справка за възможностите, които ви предлагаме. И последно, ако проявявате интерес към нашите услуги, към нашата дейност, по-подробно, винаги може да ни се обадите по специалния телефон 8800. Да се срещнете с нас, да разговаряме за вашите потребности. Благодаря за всички нови членове на парламента да, да повторя. Ако ви интересува някаква тема, ако, ако е, желаете тя да бъде разработена, разговаряйте с съответния координатор координаторът на съответното съвещание на координаторите ще може да, да повдигне въпроса и вече всички координатори, какъвто е редът, могат да вземат решение. Така че не се колебайте, ако през а, лятната почивка ви дойдат на ум някакви идеи, а, може още сега да, да ни се обадите. Благодаря. Е, благодаря първо на е, службите на Европейския парламент. които работят с голяма полза наистина е, за нашата работа. Ако колегите сега желаят да запитат нещо, или май, май всички са доволни и наясно, благодаря ви още веднъж и сега Пристъпваме веднага към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения относно приоритетите на Комисията за бюджетен контрол по време на деветия мандат. Какви ще бъдат нашите приоритети? Първо, какъв е замисълът на това упражнение? Не последно, по рода си, прочим. Та е, е съвсем уводна дискусия която би желал да проведем днес, да, да посъберем идеи. И слушахме тук представители на комисията, на Сметна палата, на, на изследователския център на парламента. Запознати сме, мисля, за, с различните възможности. Но, но нашата комисия следва да изработи собствените си приоритети и да, да се договорим за тях, да видим как ще подхождаме кой за какво ще отговаря, какво ще се акцентира в нашата работа. Разбира се, ние главно се занимаваме с процедурата по приемане на отчета за изпълнението или така нареченото освобождаване от отговорност са 55 доклада. на са различни институционални бюджети, бюджети на агенции, общи дейности, инициативи или начинания на, на Съюза – след това три законодателни процедури през есента, в които сме включени е, по върховенството на закона, е, по финансовите интереси и защитата на финансовите интереси на Съюза. Това съвместно с бюджетната комисия, регламента за ОЛАВ, за службата за разследване – Връзката между ОЛАФ и Европейската прокуратура, програмата за борба с корупцията в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Ще имаме три законодателни процеса, които ще бъдат в ход през есента. Ще трябва да работим и съвместно с съвета. По-нататъчното е, е, за избирането на европейския прокурор, доста работа, значи, имаме през е, следващите няколко месеца. По време на миналия мандат Комисията по бюджетен контрол бе на пето място е, от всички постоянни комисии по брой заседания. Не сме на първо място, значи. И трябва да оптимизираме, доколкото е възможно, работата си. Вчера, вчера разговарях даже дали да, да, да, да, дали да имаме генерален директор със съответното изслушване, по поначало на база на изслушвания ли ще работим, е, или на базата на доклади. Изслушванията, знаете, отнемат доста време. Нужни ли са всички те? Дали не би било по-лесно да се работи с отделни доклади? И има различни варианти за оптимизиране на, на работата ни за максимално оползотворяване на времето, с което разполагаме. по време на миналия мандат ние обръщахме много внимание на на отношението си с генералния секретар на парламента посетихме Словакия, Гърция, Унгария с парламентарни посещения. Бяха организирани в отговор на определен обществен интерес към различни въпроси. Оттам пък се стигна до тематични доклади минало, по време на миналия мандат бяха изготвени 44 тематични доклада. Всеки един от тях трябваше да бъде разгледан. Ако, ако всеки би бил разгледан, прочим, щяхме да бъдем на първо място по брой заседания. Значи, внимателно трябва да помислим дали ако даден тематичен доклад на Сметната палата очевидно не е свързан с финансовите интереси на, на, на Съюза е, или някак си попада извън периметъра на нашия мандат, на, на, на самата комисия, вероятно не е нужно да се занимаваме с него. Така че аз ви моля много внимателно да преценявате и е, в отношенията си с координаторите също е, да, да съсредоточавате вниманието върху наистина най-важното, за да можем да работим максимално резултатно. Е, по време пак на, на миналия мандат, понякога госпожа Гресле, тогавашната председателка на комисията, е, провеждаше заседания сама в залата. Е, за, за да, се, да се работи добре, последователно и ефикасно, е нужно присъствие посещаемост на, на тези наши заседания. Те, за това също трябва да се мисли. И отново казвам да, да съсредоточим усилията си към онова, което наистина е съществено за нашата комисия. Оливия, аз съм напълно съгласен с казаното от вас, госпожо председател. Добре би било да бъде малко по-избирателни. Лично аз, разбира се, нямам опит в това отношение. Нов член на парламента съм и на, и на тази комисия. Но добре би било е, е, и по отношение на изслушванията на генералната дирекция, на, на генералните директори на комисията, също така не само е, що се отнася до тематичните доклади на палатата, би трябвало да насочим вниманието си към това, което е най-вече относимо към собствената ни работа като комисия по бюджетен контрол. Наистина би трябвало да въведем механизъм на подбор тъй като наистина възможностите са много. Днес, по-нататък не бих се впускал в детайли за по-нататъчната работа на нашата комисия. Аз мисля, че лека по лека новоизбраните членове на парламента следва да, да, да прецизират собствените си намерения за принос към участието си към, в тази комисия. Но, що се отнася до приоритетите на политическата група, е, към която се числя, обнови Европа, пред всичко бюджетния, бюджетния контрол, чрез сметната палата и акцент върху изпълнението, върху успехите и, и неуспехите, как точно се изразходват средствата, водещи към определен резултат, да се прецизират показателите, за да можем колко се може по-ясно да очертаваме въздействието си. И е, на второ място, добре е да се търси съкръщаване на процедурата по освобождаване от отговорност. Да, да се опитаме, доколкото е възможно, в близко бъдеще е, доклада за изпълнението на бюджета да става до една година след изтичането на финансовата година, както прочим е в частния сектор. Две години по-късно, е, за съжаление това е практиката днес, е, е, не, не, не удовлетворява. На трето място да се упрости финансовата уредба, да стане тя по-гъвкава, ако е възможно. Колкото по-сложни са правилата, толкова по-голям е рискът от грешка и тук имаме възможност да огледаме редица действащи процедури, е, да приемем, например, 5 годишен цикъл на многогодишна финансова рамка, за да съвпадне е, този цикъл с е, парламентарния мандат. Това също би могло да, да е идея. На четвърто място непрекъснато да се отстояват основните ценности да се опазват основните ценности на Съюза при контрола за оползотворяването на средствата му, това следва да е и да остане сърцевина на нашата работа. И най-сетне бих искал да, да благодаря е, и да, и да приветствам секретарята за размисъла, който води, е, в това число е, и членове на нашата комисия, по, по, по, по редица теми, още от предизборната кампания насам, в е, това число за борбата с измамите и злоупотребите, с по-точното дефиниране на несъответствието или конфликта на интереси по смисъла на финансовия регламент. И после тук колегите казаха сутрин нашето отношение, което следва да бъде максимално конструктивно, максимално ефикасно за преодоляване на конфликта, който датира от много време с съвета, с Европейския съвет. Благодаря. Томас. Благодаря, госпожо председател. It's really very uh, cooperative atmosphere and I'm very happy that uh, we spent a lot of time with Много е добре това което, това, което правим. И вчера с координаторите не малко време посветихме на споменат тук от колегата за, за резултатността на Европейския съюз. Тъй като твърде често се харчат пари за нещо си. Да ви дам един пример. В Испания има пристанища. Отлични, прекрасни пристанища финансирани с европейски пари, всяка фактура е отчетена изрядно, обаче логика, логиката каква е? Даваме пари на Марокко, защото и от мароканска страна трябва да се развият пристанищните комплекси. Но пък а, а, по този начин, доколкото мароканските пристанища са в пряка конкуренция с испанските, при ценова конкуренция всички е, е, корабособственици ще се насочат към по-ефтините марокански пристанища. Е, така че, от, по един и същи начин, Европейският съюз финансира е, испански пристанища и преките им конкуренти в Марокко. И се прилива от пусто в празно. После магистрали. Една кола не минава. Или да, да вземем в Гърция. Посещавал съм страната не веднъж. И там има много, в кавички, успели проекти. Да вземем метрото в Солун, похарчило доста европейски пари. Обаче действа ли като хората това метро? Projects really perfect uh, managed No. Colleagues, this is the problem. Also effectiveness. А, това, е, това е проблема, колеги. Харчат си пари накрая какво? ако поискам доклад за допуснатите грешки, за допуснатите нередности, никакви. Нищо няма да бъде констатирано. Никой не може е, в тесния смисъл на думата да твърди, че парите са изразходвани неправомерно. И въпреки това, проектът не, не е постигнал целите си. И, и то в продължение на години. Have... На второ място реформата на Съюз. Много са агенциите на Съюза и е, по повод на, на всяко освобождаване от отговорност, неведнъж и надълго и на широко Обсъждаме всички тези агенции. Те работят отлично. Браво! Браво! В Европа имаме най-добрите изпълнителни агенции. Обаче никой не пита от хоризонтална гледна точка как се овладява тази проблематика. Да вземем за сравнение агенциите на ОНЕ които вършат прекрасна работа в а, а, Гърция. Но защо нашата агенция за убежището я няма никаква? Защо новия договор за възлагане на преводачески услуги отнема чак толкова много време? Защо не, не, не върви някак сътрудничеството най-вече между агенциите? Струпват се няколко агенции на едно място и не си говорят. И дори си крадат хората едни на други. Е? И, и това е, до ден днешен е така. Пак, черно на бяло, всичко ще е прекрасно, всички кажат браво, много сме доволни. Не, е пол да вземем и кой ли не. Обаче, да погледнем в детайл, СЕПОЛ, СЕДЕФОП, различните е, агенции на Съюза, 21 век, те са ни нужни. Обаче как ги ползваме? И колеги, това е изключително сериозен въпрос. И мисля, през следващите 5 години ще трябва да се опитаме да, да преодолеем тези проблеми. Затова аз говоря за реформа на, на Съюз. И вие сте напълно е, права, е, далеч по-добре трябва да дефинираме конфликта на интереси. В това отношение е, проблемите са много. Все още такът разследвания. Това е напълно неприемливо. Все още е, хора, на, на които Европейският съюз плаща, пребивават в такава несъвместимост, такъв конфликт на интереси. Аз нали, имена няма да споменавам, обаче много можем да направим, а времето е малко. И наистина трябва да, да направим своя избор максимално добре. Още повече, че всеки случай отнема много и много време, за да, за да се стигне до дъното на, на нещата. Много, примерно, ако ви кажа какво мисля за нашите посещения на място. Е, има положителни примери в това отношение, но и, но и други. За напред е, е, е много важно е, да, да, да търсим вдъхновяващите национални примери. Да кажем, в Испания не върви по в дадено направление. Можем ли да вземем положителен пример от Швеция? Защо парите в Финландия се изразходват както трябва, в други не се изразходват както трябва. И това е големия проблем, струва ми се, на Европейския съюз. Ние успехи имаме. И то много. Но някакси без връзка помежду им. И вече е ЕНП има, Европейска народна партия има своите приоритети за, за мандата. Е, и аз мисля, ние упорито ще работим за постигането на конкретни резултати. И за преодоляването на големия срам, че всъщност в продължение на десетки години, последните 10 години, е, съветът и Европейският съвет не са получавали освобождаване от отговорност, т.е. изпълнението на техните бюджети не е било приемано. И, и, и трябва да, да, да се е, е, работи по този въпрос. Ние пред обществеността говорим за прозрачност. Нали, една от основополагащите институции на Европейския съюз не е била освобождана от отговорност за изпълнението на бюджета през последните 10 години. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Има доста коментари, е, които мога да направя към казаното. Разбира се, някои от мненията, които бяха изказани, споделям. Много съм изненадан да чуя днес, че от толкова години, 10 години ли казаха, че няма освобождаване от отговорност за съвета. Трябва да има ефективен такъв. Абсолютно недопустимо е практиката да продължава. После, различните агенции и организации трябва да сме сигурни, че те действат ефективно. В последните няколко години се коментираха много не толкова удачни е, примери, но има, разбира се, и много примери за добре работещи агенции. Секретариатът трябва да помисли дали да не направи някаква произволни проверки, Тоест да не проверяваме всичко, а да направим една извадка от някои от е, агенции и организации и тях да проверим. Тоест, е, не е да търсиме игла в купа сено, а да създадем някаква система, посредством която да се идентифицират проблемите посредством такива произволни проверки на определена извадка от институции и организации. Много неща се е, работят е, едновременно или паралелно. Трябва да се търсят начини да се преодолява подобно повторение. Е, дейности, които може би вече са били извършени, това може да се даде като задача също на Сметната палата, вероятно. Отново посредством произволни проверки. После тук се коментира също правилата. Правилата са много изчерпателни. Един огромен том публикация. И може би трябва да помислим заедно с комисията по бюджета да се преразгледат тези правила, да се търси преодоляване на съществуващата бюрокрация отново посредством една по-ефективна система. Друг някой иска ли да се изкаже? Като че ли не. Тогава през септември на заседанието на координаторите ще имаме възможност да обсъдиме предложените тематика тук по отделните въпроси, да се задълбочим малко по някой от тях. Първо по въпроса за ефективността. Действително, трябва да решим кои специални доклади са необходими за нашата комисия и кои евентуално могат да бъдат поети от други парламентарни комисии. Тоест, да изберем само тези, които имат отношение към нашата работа и да оставим другите, които могат да имат повече отношение към работата на други комисии. Темата съвета и последните 10 години Действително, е, съвета не предоставяше информация. Беше много трудно да се получи необходимата информация и естествено ние не можехме ефективно да си свършиме работата. През септември ще трябва да започнем да, и с тази тема, как ефективно да е, се справим с този проблем със съвета. Има много какво да се прави е, там. Ще работиме лично с докладчиците, които отговарят за досията, свързани с съвета, за да намерим решение на този конкретен проблем. Няма да се откажа и продължавам да се надявам, че има какво да направим. Много има какво да се прави, но си оставам оптимист. Е, много бяха и трудностите през годините, но се надяваме. По отношение на правилата, аз съм работила на два пъти по тяхното изменение и винаги оставах много е, смаяна от е, обема на тези разпоредби. Разбира се, мога да дам персонални лични мнения, които са и интересни и много изненадващи. И не съм сигурна обаче, че е, съкръщаването на текстовете, намаляването на обема, е, ще, е, поне в миналото, всеки такъв опит водеше до обратното, т.е. увеличаване. Въпросът е да дефинираме ясно какво е ефективност, кое е от ключово значение, колко подробности искаме да се съдържат в тези разписани правила, колко дълбоко искаме да се занимаем, да стигнем е, в е, подробности на различните въпроси в е, формулираните правила. Аз разбира се съм готова да работим с вас по тази тематика в нашата комисия – но мога да кажа, че е, сега за нашето заседание, ако никой друг не иска да се изкаже, тогава ще се видим отново на 2 септември. Виждам е, изписано облегчение на лицата ви, за това ви пожелавам хубаво. Е, лято. Починете си добре, ще се видим на есен. Приятно пътуване до вкъщи, е, приятен и спокоен път до вкъщи и обратно до парламента през септември.